Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на комисията. Искам да ви благодаря за поканата да говоря днес пред вас. Имайки предвид едно становище, което беше публикувано наскоро относно изискванията на член 33 от Конвенцията на ОНЕ за правата на хората particularly at how this is reflected within the EU context and how it addresses the designation and operation of the EU framework to promote, protect and... Идеята е всъщност да се наблюдава изпълнението на прилагането на Конвенцията за основните права. Това становище, което беше публикувано Скарно, всъщност анализира всички изисквания на, съгласно член 33 от Конвенцията на ОНЕ в контекста на ЕС. Като се повдигат различни правни въпроси, какво би следвало да се включи в рамката и по какъв начин да се а, а, доминира, но също така и практически въпроси за прилагането какво трябва да се направи в рамката и по какъв начин. Европейския парламент беше помолил за това становище и по-специално тази комисия. Агенцията за основните права всъщност с удоволствие а, прие тази задача да подмогне с а, правна експерт... становище работата на тази комисия. Надяваме се, че това становище ще подготви изготвянето на доклада за прилагането на Конвенцията за основните права и на комисията, публикуван през миналата година. Може би вече сте чули многократно колко е важно да се прилага тази конвенция, особено когато става въпрос за хората с увреждания. Много е важно да подкрепим хората с увреждания в Европейския съюз и те активно да се включат в живота на общността. В конвенцията на истината се залагат различни права, които да а, помогнат на всички хора с увреждания в Европейския съюз да се включат активно в обществения живот. Като това означава, че редица заинтересовани страни трябва да се включат в този процес. От една страна, това е европейската законова рамка и, също така и прилагането на тази конвенция. Тази рамка е изключително важна за Европейския парламент, както и за Агенцията за основните права. Сега бих искала да се спра на четири примера, които според нас са важни, за да се а, прилага конвенцията наистина по един ефективен начин в контекста на ЕС. Първо, правното основание на рамката. Да се гарантира прозрачност, правна сигурност и предвидимост според нас, законовият акт, опубликуван в официалния вестник на ЕС, би следвало да предостави правната, правното основание за тази рамка. Различни са формите. Една възможност би било преглед на действащия кодекс на поведението, където се разглежда ролята на различните фокусни точки, както и на комисията. Друг, друга възможност би било междуинституционно споразумение. Трета възможност би, било, би била формата на решение, където да се поясняват различните елементи за основното прилагане и функциониране на рамката. Законовият акт би могъл да поясни отделните съставни елементи на рамката. Четири са организациите, които включват това е Европейския парламент, Европейският омбудсман, Европейската агенция за основните права, както и Европейския форум за хората с увреждания. Агенцията за основните права, както Европейският омбудсман, могат да бъдат разглеждани а, като независими механизми, които работят в рамките на а, а, рамката на конвенцията, както това изиск, се изисква по конвенцията. Друг важен елемент това е разглеждането на принципите от Париж, що се отнася до съставането на национални институции за правата на човека, което означава, че тук също би трябвало да се включат различни заинтересовани страни в целия този процес на мониториране и наблюдение. Related... Има многообразие на отделните действащи лица и групи от обществото, които участват в изпълнението на тази конвенция. Една от възможностите да се включи този плурализъм е да се създаде консултативен комитет, посредством който тази рамка може да се задейства по отношение на различни действащи лица. Третият основен елемент на становището се занимава с задачите на рамката на Съюза. Тези задачи могат да бъдат разделени на три. На първо място насърчаване защита или закрила и мониторинг. Становището на нашата агенция е, че основните елементи на тези три, които изброих, могат да бъдат засегнати в правното основание. Що се отнася до насърчаването, има различни видове мероприятия, които вече се възприемат от различни членове на рамката. Например, обучение, изграждане на капацитет, наблюдаване на съществуващо законодателство, дали спазва Конвенцията на ОНЕ за правата на лицата с увреждания, както и подпомагане от страна на Съюза при прилагането на тази е, Конвенция на ОНЕ. След това, що се отнася до закрила, тук е, можем да включим разглеждане на жалби, възможност е, за научно-изследователска дейност, събиране на данни, както и провеждане на анкетни инициативи и излизане с доклади, свързани с прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания. Що се отнася до мониторинга, отново тук може да има анализ на данни, преди това събиране на данни, разработване на показатели и измерители, които да показват напредъка по прилагането на Конвенцията на ОНЕ както и много сфери, в които няма развитие или дори има отстъп от вече извоювани позиции. Друга важна функция от мониторинга е активното участие на рамката в процеса на преразглеждане от комитета, който отговаря за прилагането на конвенцията, както и подаването на периодични доклади, свързани с прилагането на конвенцията от държавите членки на Съюза. Четвъртият основен елемент е пряко свързан с някои от задачите. Става дума за предоставяне на адекватни ресурси, така щото рамката да може да работи надлежно. Потребността от такива ресурси бе посочена от комитета по конвенцията в заключителните бележки по прилагането на конвенцията от страна на Европейския съюз. Когато един правен акт ясно задава съответните задачи, нашата агенция смята, че ще е важно да се погледне дали те са нови и допълнителни задачи за членовете на рамката на Съюза и дали ще се изискват допълнителни ресурси. Какви трябва да са следващите стъпки? В заключителните бележки на Комитета за прилагането на конвенцията в съдържат основните последващи стъпки, особено онези заключителни констатации, които са свързани с рамката и националния правен ред, в случая този на Европейския съюз, прилагането и мониторинга. Подобно на всички заключителни бележки или констатации, има много действащи лица, които би трябвало да предприемат действия. Смятаме, че това становище може да се сметне също така за последващо действие по тези е, препоръки и най-вече по член 34. За да сме сигурни, че има а, е, прилагане на тази конвенция в Европейския съюз и рамка за това, а, е, би трябвало да изградим една рамка за насърчаване и прилагане на тази рамка. Това ще даде ясно доказателство, че задълженията, свързани с правата на човека на Съюза, се приемат сериозно, тъй като тази конвенция е първата конвенция за правата на човека, под която се е подписал и е станал страна членка Европейския съюз заедно със своите държави членки, сега е момента да се изпрати ясен сигнал, че Европейският е, съюз е ангажиран да изгради необходимите инструменти, за да има ефикасно прилагане и мониторинг по прилагането на конвенцията. И аз благодаря. Дам думата на господин Плура. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Dziękuję Fundacji Praw Podstawowych. Благодаря. Искам да благодаря на фундацията за това, че представи това становище. Колеги посла Адама Коса, който участва... Искам няколко бележки да направя. От името на един колега, който е на една конференция в Нью Йорк. Малко съм разочарован. От препоръките на Европейския парламент. Европейската рамка бе представена много ясно, много прозрачно, но има определени части, които ни безпокоят. Смятаме, че няма задълбочен анализ на Европейския парламент. Не само Комисията Пети, Комисията по заетост и Комисията по граждански свободи. Те също представиха рамката и това се вижда на 18 страница, 26 и 27. Wydaje się zaskakujące. Смятаме, че това е много изненадващо като подход. И смятам, не разумим также, да. че това е вътрешно решение в тази сфера. Не разбирам защо се смята, че разпоредбите тук трябва да бъдат свити. Представеното се съсредоточава върху ролята на агенцията за основните права и с цялото ми уважение към агенцията това е недостатъчно. Бих искал да кажа, че и Адам Хоза и аз не одобряваме доклада, който се представи.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 и нейното прилагане в Съюза. Рамката на Съюза. Искам да подкрепя колегата Плора. И трябва да кажа, че становището на агенцията за ролята на Европейския парламент ме безпокои. Не мога да го подкрепя. Агенцията много добре знае, че Европейският парламент не смята, че Европейската комисия или съвета трябва да определят ролята на парламента в рамката а, за наблюдение. Вече сме го споменавали в резолюцията, която приехме на 12 на 20, извинете, май 2015 година. Обедена съм, че Европейският парламент е пълноправен член на рамката и следователно има право да взема сам решение за това как да организира работата си и кои комисии трябва да бъдат избрани, за да представляват парламента в рамката за мониторинг по прилагането на Конвенцията на ОНЕ. Вече решихме, че комисията Пети не е достатъчна и затова комисията ЕМПЛ и ЛИБЕ, както и комисията по социални въпроси, трябва да участват. Смятам, че в бъдеще ние самите ще продължим да решаваме как да бъде представен Европейския парламент. Това искам да кажа сега и отново искам да подчертая, че парламентът е независима структура – и сам решава кои комисии да го представляват. Що се отнася до наблюдението на прилагането на конвенцията. И аз ви благодаря. Госпожа Конева, заповядайте. Харста Поли. Αγαπητή Кирия. Стикингс. αγαπητές και благодаря. Госпожо Стикингс, уважаеми колеги. Първо искам да поздравя организацията за извършената работа. Много често те публикуват много интересни документи. Питам се, защо не ги включваме повече в работата си. Искам а, да кажа няколко думи и да изразя собствените си идеи за законодателство. Документът, който ни се предлага днес, за съжаление казва очевидното. За съжаление казвам, защото посредством работата, която извършваме в Европейския парламент, но и от ежедневието си виждаме, че Европейският съюз и по-специално Европейската комисия и съвета, когато са призовани да приемат социални политики, се изплъзват от темата и не би трябвало да сме изправени пред такъв тип решения. Не би трябвало това да е нещо ново, когато има международни конвенции, които се подписват от Европейския съюз. а други елементи да се оставят в ръцете на държавите членки. Не се предприемат стъпки да се задължат държавите членки, за да сме сигурни, че се движат в правилната посока и че приемат тези важни мерки. Смятам, че Европейската комисия няма да предложи законодателство по този въпрос и становището на Европейската комисия е меко казано лицемерно. Когато говорим за данъчна политика, комисията си прави оглушки. Сега, когато говорим за права на човека, изведнъж е, се появяват административни извинения – посланието, което чуваме, е, че съвместни политики не може да се прилагат. И конвенцията на ООН е, като че ли ще стане факултативна. Ще бъде оставена в ръцете на по-богатите държави членки в Съюза. Нужни са задължаващи разпоредби от страна на Европейския съюз, обвързващи норми, законодателство не само за да задължи държавите членки и да ги принуди да предприемат необходимите стъпки и мерки, но и да приемат, извинете, да възприемат различни действия, които да се впишат в европейската рамка. Въпроса за компетентността и какви членове ще участват, как хора с увреждания ще бъдат включени, това също. Смятам, че трябва да окажем натиск, за да може законодателната инициатива наистина да бъде повдигната от Европейската комисия. Що се отнася до основните права, нужно е във всяко правителство да има лица за контакт. Нужни са също независими механизми, така щото това, което е създадено на национално ниво, да бъде приложено повсеместно. Питам се обаче как в държави като Гърция, където механизмът и социалните услуги и други права на хората с увреждане са жертвани на ултара на бюджетните съкръщения, наложени от фискалните мерки, ще бъдат приложени. Che cambiare sinvasi, che chimeno по проти. Конвенцията за правата на хората с увреждания, както и други сходни конвенции, които защитават правата на човека, никога няма да бъдат изпълнени на практика, докато не сложим край на бедствените политики за бюджетни съкръщения. Не може да има хармонично прилагане е, в Европейския съюз, докато съществува такова неравенство и, и такъв разнобой между развитието на економиките на Съюза. И накрая в заключение искам да спомена още нещо важно. което е част от рамката за прилагане. Говори се, че имаме нужда от уебсайт, който да бъде редовно актуализиран и който да показва как се изпълнява конвенти, конвенцията. Там трябва да се предоставя информация по темата. Този вебсайт трябва да бъде прототипен, трябва да бъде достъпен за хората с увреждания. не като вебсайтовете на други европейски институции, където хора с а, проблемно зрение а, няма да могат да прочетат нищо. Информацията трябва да бъде достъпна всички а, езици на Съюза и то във форма, която да отговаря на потребностите на хора с увреждания. Казах го, но ще го кажа пак в заключение – изпълнението на този документ, е, който е отличен, имам предвид Конвенцията на ОНЕ за правата на хората с увреждания, ще бъде едно, един изпит, едно изпитание за Европейския съюз. Ако не се изпълни навсякъде, еднообразно, във всички държави членки, то тогава ще сме жертвали правата на хората с увреждания. Ще имаме економика, която да работи срещу хората и срещу техните права. От друга страна, ако успеем наистина да приложим тази конвенция на практика, то тогава ще сме направили една голяма стъпка към истински социална Европа. Благодаря. Благодаря. Има ли някой тук от Европейската комисия? Може би искате да кажете нещо по тези критики, които бяха отправени. Um, Колегите са тук и могат да вземат отношение. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря и на всички изказали се за техните становища, които надлежно си отбелязваме. А, за съжаление, експертите ни по тази тема не можаха да дойдат днес тук, защото тъй, без както споменахме и по-рано, те са в Нью Йорк за конференцията на страните по конвенцията, така че ние със сигурност ще предадем всичките ви бележки и ще ги отчетем в по-нататъчната ни работа. Благодаря много. And Madam Stickings, do you have something to add? А вие искате ли нещо да добавите след а, този дебат? Заповядайте. Благодаря много. Благодаря за коментарите. Започвам с първата бележка за интернет страницата. Нашата интернет страница за рамката вече е готова. Вече е част от нашия портал на Агенцията за основните права, но и като цяло Що се отнася до достъпа до интернет страницата, имаме и а, информация за лесно четене, както и а, с жестомимичен език, така че вероятно а, има елементи, които не са чак толкова достъпни, но много ще се радваме, ако можете да ни сигнализирате, за да се погрижим своевременно за тези елементи. Що се отнася до останалите а, коментари във връзка с представителството на а, парламента в рамката, а, мисля, че правното основание е свързано с по-голяма яснота за членството, задачите, състава на рамката, дори и с оглед на някои промени, както беше споменато в състава на рамката, които се състояха след първоначалната бележка, е, прията от съвета през 2012 година, оттеглянето на комисията с включването на други комисии, включително на стоящата, в състава на рамката. И наистина би било добре да има актуализиран правен документ, който отразява тези е, промени. По този начин ние по никакъв начин не намаляваме ролята на парламента, напротив, е, придаваме правна яснота на ролята на Европейския парламент, особено що се отнася до задачите свързани с мониторинга на конвенцията и спазването й от тук нататък. Благодаря. Обикновено не сме а, чак а, толкова строги, и твърди в нашата комисия, колкото бяхме днес по тази тема, така че очакваме с нетърпение последващи контакти и обсъждания по тази тема. С това благодаря на всички ви, които участваха в обсъждането на точка 15 и преминаваме към точка 16 създаването на програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017-2020. И ако госпожа Макарти е тук от името на комисията, може да вземе думата. Ако искате да ни въведете в работата за структурните реформи, не е тук. Никой не е готов да вземе думата. Okay, then we'll give the floor to the rapporteur instead, Mr. Chaba Sogor. Вместо това продължаваме с докладчика господин Чаба Согор. Благодаря много. На първо място ще изразя а, своето задоволство от а, акцента в последните конкретни е, препоръки за всяко дална държава а, върху финансовото а, отражение и изпълнение на а, фондовете и всичко свързано с заетостта. Както каза комисаря Тайсън тук в Европейския парламент, единствено с отчитане на добрата интеграция на социалните въпроси във всички други области на политиката ще постигнем социална Европа. Необходимостта от реформи е по-голяма от всякога днес, когато економиката не се развива добре, когато а, цифровата а, революция променя толкова драстично всекидневието ни, за да се изправим пред тези предизвикателства, ние трябва да продължим със своите реформи и в трудовия пазар и в други области. Затова една постоянна програма за подкрепа на структурните реформи с отделен бюджет би била толкова решаваща. Приложението на тази програма в някои държави членки остава с съответните трудности и предизвикателства, но с оглед на разликите на развитието на държавите членки, някои от тях биха имали нужда и биха се възползвали повече от тази програма. Бих дал пример с моята държава, с а, Румъния. А, и ако отразим структурните фондове само, само ако имахме такива а, фондове преди, освояването нямаше да е толкова ниско. А, само 70% за периода 2007-2013 нямаше да загубим толкова време и ресурси за това развитие. Същото въжи и за новия програмен период. с оглед на различните предварителни условия, включително партньорските споразумения, които съществуват в момента. Ако имахме такава подкрепа от самото начало, нямаше да има такова забавяне или нямаше да бъде толкова голямо забавянето при нас. Няколко въпроса искам да отправя към комисията, ако някой ще ги чуе, разбира се. Наистина има сложност в предложението, тъй като покрива и социалния фонд, така и европейския процеса на европейския семестър, изобщо и макро и микро подход. Как ще се сподели отговорността в комисията при проследяване на приложението тези фондове? Също така, как ще гарантирате това местните и регионални власти да се възползват от възможностите не, са, не само централните. Също така, като следващ въпрос, структурните средства, понеже те съществуват и на ниво национален бюджет, как ще се избегне двойното финансиране? Thank you. Uh, well, uh, we have some sort of exit in this committee. Има някакъв изход, някакво излизане от нашата комисия. Не е Брексит, но много малко хора останаха. Имаме списък на изказвали се, е, желащи да се изкажат. Може би от името на Ауде е тук представител госпожа Харкин. Определено има някакво излизане и напускане, ако аз съм втора. Но честно казано, госпожо председател, аз чаках с нетърпение да чуя председател на комисията и да задам някои въпроси. но наскоро се запознах с този документ, много набързо съм го прочела, но ми се струва, че върви в, подход, в правилната по... посока. Винаги имат нужда да държавите членки от помощ, от а, различно изграждане на капацитета, както каза а, моя колега господин Согор, наистина различните държави членки по различен начин ще се възползват от тези предложения, но също така смятам, че ще видим и а, економика на мащаба. Много често в нашата комисия говорим за най-добрите практики, получаване от най-добрите практики, но това в известна степен е формализация на този подход. И съм съгласна и с господин Согор, че има по-голям акцент върху а, темите, свързани с заетостта и социално социалните въпроси. И тъй като вече вие споменахте Брексит, нещо, което ще се решава след около седмица, и а, какъвто и да е резултата, и много се надявам да решат хората да останат, мисля, че ще има много сериозно, сериозна полука от всичко това. Защото ако хората не видят ясна визия, доказателство за социална Европа, принадлежността към Съюза няма да е толкова силна. И като последен коментар, говорим за структурни реформи. Аз винаги се притеснявам, когато чуя това понятие, защото трябва да знам точно какво се има предвид. Можете да говорите а, за двама души а, от две различни политически групи и когато става въпрос за структурните реформи, а, става въпрос за нещо съвсем различно. Да, а, всички са съгласни, че трябва структурни реформи, но не винаги имаме предвид едни и същи реформи. Така че съжалявам че експертното ми знание по въпроса е толкова ограничено, но както казах, надявах се да чуя от комисията и ще допренеса по-нататък в работата по тази тема и ще работя заедно с докладчика господин Согор. Okay, uh, Mr. is replacing uh, uh, Mr. Господин Пирински е на мястото на а, обичайния представител, но да чуем ли първо комисията? Госпожа Макарти е тук вече. Даваме ви минутка да се настаните и нямаме търпение да чуем вашето въведение. Така че можете да започнете в момента, в който сте готова. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата да представим а, програмата за подкрепа на структурните реформи и без повече да се бавя, бавя нека да продължа с презентацията а, на предложението, което правим. И така, комисията прие предложение през ноември миналата година за програма за структурните реформи като част от пакета за европейския семестър. Идеята на тази програма е да се попълнят липсите в приложението на ниво държави членки по отношение на структурните реформи реформи. Структурните реформи, за които говорим, са по-конкретно такива в контекста на а, конкретните препоръки за всяка държава, но не се ограничават само в тези препоръки. Типа подкрепа или техническа помощ, която може да бъде предоставена на държавите членки, е също така техническа помощ в контекста на осъществяването на европейското законодателство. циклите по нарушение и неспазване и също други процеси, енергийния съюз, капиталовия пазар. Не става въпрос само и единствено за препоръките, отправени към всяка отделна държава. По-конкретно типа подкрепа, която предвиждаме в този контекст е специфична за държавите членки, по молба на държавите членки за помощ по-конкретно с е, административния капацитет на място. Мандатът, с който разполагаме, е свързан не само с този тип подкрепа за осъществяване на структурните реформи, но също и подкрепа в контекста на подобряване и а, ефективно и ефикасно използване на структурните фондове. Продължението е за 4 годишен период 2017-2020 и предвидения, предвидената сума е 142,8 милиона. Uh, moving on to um, the objectives of the SRSP. И сега целите на а, програмата да се укрепи капацитета на държавите членки да осъществяват а, структурни реформи в посока на растежа и то а, с ефективното и ефикасно използване на структурните фондове. Това е общата цел и имаме няколко по-конкретни цели. Те включват подкрепа на националните власти, на държавите членки по редица а, начини, а, техническа а, помощ, подкрепа за а, създаване на реформите, за проектиране на реформите, помощ за по-добър капацитет за осъществяване на реформите по един интегриран начин. Също така определяне на подходящите процеси и методологии на основата на най-добри практики. Искам да подчертая именно тази точка, тъй като идеята за най-добри практики вече съществуват, но тук целим да придадем практичен вид на тази идея, така че да могат държавите членки да адаптират най-добрите практики към собствените си обстоятелства. И тук конкретната цел е да се способства за по-добро управление на човешките ресурси. И така възникна въпроса какъв вид подкрепа се предвижда? Като подкрепа или техническа помощ в рамките на тази програма? Подкрепата се състои от предоставяне на помощ на държавите членки и техните а, управляващи органи а, по редица начини директно, посредством експерти. Експерти разполагаме по различни а, области, също така и в комисията. Експерти, които може да мобилизираме в полза на държавите членки. Имаме възможност и да предоставим експертни мисии до държавите членки. Експертните мисии могат да бъдат използвани да се помогне да се диагностицират въпросите и да се постигне съгласие с държавите членки, какъв би бил най-добрия подход. Ако държавите членки са а, на ниво а, проектиране на дадена реформа, но не са а, реш, взели решение окончателно все още, могат да се организират семинари, цел да се обсъдят подходящи начини за въвеждане на промени, създаване на реформи и също така могат да се изпратят експерти в рамките на администрацията на държавите членки, например експерти в дадена област, в съответното министерство на държавата членка, за да помага на конкретни проекти, да речем в областта на енергетиката, на данъчното облагане и така нататък. Освен това, бихме могли да сключим директни договори с международни институции с цел предоставяне на дадени резултати от името на държавите членки и посредством обществени поръчки бихме могли да а, включим и а, експертизата на частния сектор с цел постигане на конкретни резултати с държавите членки. И така, обхвата на подкрепата. Обхвата е доста широк подкрива, покрива голям брой области. Изписала съм ги в презентацията, но те включват фискалния сектор, управление на данъчното събиране, реформа на обществената реформа, реформа на съдебната система, борба с прането на пари, с измамите, също в областта на растежа има се включват реформи на средата за стопанска дейност, по отношение на търговията, чуждани инвестиции, устойчиво развитие. Изобщо доста широк е обхвата. В този контекст също така Имаме предвид и подкрепа на политиките в трудовия пазар, социална подкрепа, редица други. Един от новите елементи, които сме въвели е също подкрепа в контекста на финансовия сектор. Now, um, how is the support mobilized? Как се мобилизира този, е, тази подкрепа? мобилизира се единствено и само с молбата на държавата членка. Така че нищо не се налага, искам да подчертая, за приемането на тази подкрепа. Искането за подкрепа е доброволно. Държавата членка предприема първата крачка. Но все пак предоставяме известни указания за това какъв вид молби ще бъдат приети или какви са желае, желателни от страна на държавите членки. Три отключващи фактора има за желанието за техническа помощ. Разбира се, програмите за економически промени. Има държави, които преминават през такива реформи. В продължение на това, което правихме в миналото с работната група за Гурция, Гърция и подкрепата за Кипър, тези държави имаха достъп до техническа помощ директно. Това обаче сега го разширяваме към всички държави членки в контекста на осъществяването на реформи и а, економическото управление. Както споменах и по-рано, там където държавите членки имат и такива конкретни препоръки а, в рамките на а, европейския семестър, също така а, други области са съюза за капиталовите пазари, енергийния съюз, всичко това са подходящи области за техническа помощ. Съществува и също така и една а, трета а, област. Това са реформи, а, започнати по собствена инициатива от държавите членки. Тук става въпрос за конкретни реформи, които са важни за държавите членки или съответно да довършат определена реформа за конкретен период от време. Когато ние получим искането от държавата членка, това искане ще бъде анализирано съобразно определени критерии. Критериите, с които ние работим за използваме в анализа, всъщност ще е, анализират и началото. Могат да се проявят някои проблеми, например, е, държава членка е, може да предвиди някакъв кратък период от време, може в този случай съответното искане от държавата членка ще бъде искане по спешност, то трябва да бъде разгледано бързо. А други случаи имаме искания, които всъщност предвиждат един по-дълъг предвид на реформа. Така че ние всъщност ще анализираме проблемите, които са посочени от държавата членка, за които ще се проведат реформите и така нататък. И може да се окаже, че ще е, е необходима техническа помощ в определен сектор, като устойчиво развитие, например устойчива енергетика. Освен това, ние обръщаме внимание също така на социо-економическите показатели, както и административния капацитет на държавата членка. Когато държавата членка помоли за определена помощ, ние също обръщаме внимание и на капацитета на държавата членка, съответно, за да се а, поеме а, и реализира а, техническата помощ. Ние ни не възнамеряваме, разбира се, да а, затрупваме държавата членка с а, твърде много техническа помощ, ако не съществува капацитета за поемането й. Сега бих искала да продължа към а, финансовия пакет на а, помагата, програмата, спъсваща структурните реформи. А, ние сме предвидели един специално портфолио което възлиза на 142,8 милиона евро. Този пакет се предвижда за 4 години и ще бъде финансиран от социалния фонд, както и от Земеделския фонд за развитие на селските региони. Това се разбира се централните фондове на комисията. Тоест ние няма да изискваме плащания от държавите членки, нови фондове за този период. Тоест ние ще разчитаме изцяло само на сегашните фондове и в никакъв случай ние няма да Както казах, тези фондове идват от централните фондове, предвидени от бюджета на комисията. Към момента сме предвидели следното разпределяне, разбиване. 12,2 милиона е сума, която ще е, бъде заделена от е, е, социалния фонд, от Кохизионния фонд, както и от регионалния фонд. От позиция втора ние сме заделили 30,6 е, милиона от Европейския фонд, е, земеделски фонд за развитие на селските региони. В допълнение към наличните фондове, с които разполагаме, ние ще имаме, е, както казах, заделяне от централните фондове на комисията. Държавите членки могат, ако желаят, да върнат, така да се каже, е, средства, фондове на комисията. Какво имам предвид? Съгласно член 25 от регламента, държавите членки могат по собствена воля да трансферират обратно фондове към комисията, както и по социалния фонд, за да се изразходват от комисията. И това вече, и вече се работи по този начин. Е, това са страни, които всъщност е, е, работят по програмата за економическите реформи. Например, гръцките власти върнаха обратно 15 милиона към специалната група за Гърция, за да бъдат всъщност разходвани именно от името на тази специална група за Гърция за техническа помощ. Така че гръцките власти върнаха обратно 30 милиона на социалния фонд, за да бъдат разходвани от тяхно име. Тоест това е един инструмент, който е възможен за държавите членки. Държавите членки да върнат парите към комисията, която съответно да ги разпредели на фондовете, от които да ги управляват. Имаме вече такива случаи. По какъв начин ще а, работи и ще се прилага програмата за структурните формули? Тя ще работи по чапката на Европейския финансов регламент. Ние сме предвидили многогодишна работна програма. В нея ще бъде разписана стратегията, която ще се изследва, ще бъде заложена техническа помощ, която ще се предоставя ще се определят очакваните резултати вследствие на техническата помощ на място, ще се определят е, е, финансовите приоритети за техническата помощ в съответните е, сектори и области. И в допълнение към многогодишната работна програма, ние ще сме предвидели годишни финансови решения и общата сума се предвижда на 142,8 милиона, както вече казах, за 4 години. Но във всяка конкретна година ще се определя конкретна сума за провеждане на техническата помощ в конкретната година. И тази сума ще се определя по искане за всяка конкретна година. Към момента не можем да кажем колко ще се разходва, каква сума ще се разходва за всяка година. Така работихме също така по отношение на Гърция и, и, и Кипър. Първата година, съответно, разходването беше по-бавно, с увеличаване през следните години. Тоест, ние, нашето очакване е да се започне с по-малка сума, която ще се увеличава в, а, през следващите години до края на 4 годишния период. Сега бих искала да се спра на а, координацията и а, взаимната допълняемост. Когато се пред, предоставя техническа помощ, ние си даваме сметка, че това вече се прави в а, други страни, друг контекст. Техническа помощ се предоставя в рамките на различни фондове, други части на комисията, държавите членки също така. Бихме желали да подчертаем следното за реализирането на програмата. За да не се ние не бихме желали да се стига до а, дублиране на техническа помощ. Ние бихме желали всички фондове да са на разположение за най-ефективно разходване. Затова а, целият координ... процес на координация и анализ е изключително важен, когато се получи искане от държава членка. Първият отговор е да се. Първото нещо, което се прави, е да се прави направи анализ и да се провери държавата членка дали вече е предоставена техническа помощ в съответната област. И целта е, разбира се, както вече казах, да не се дублират средства и предоставена на техническа помощ. И в този контекст тук на тази програма ние бихме желали естествено да се постигне добавена стойност. Един друг елемент от нашето предложение е това сумата на фондовете, които ни използваме, всъщност е доста малка в контекста на всички фондове, които са налични. Има предвид на европейско ниво. Да, това, което с ние се опитваме да направим посредством техническата помощ, е следното. Именно посредством техническата помощ да се обединяват усилията на, да се запълват пропуските, посредством техническата помощ. Именно и тя ще бъде ефективна, когато има синергия. И за да постигнем това, ние сме е, разработили механизъм за координация. Той е вътрешен в рамките на комисията и той ще гарантира всъщност да ни покаже какво вече е предоставено, има ли някакви пропуски и къде са те. Тук става въпрос за координация. Също така по отношение на а, техническа помощ, която може да се а, а, предостави към а, външни, към международни организации, не само до държавите членки, а и към международни организации. Един друг въпрос, важен за нас в контекста на предоставянето на, на техническата помощ е следното. Техническата помощ се предоставя не само по искане на държавата членка, но отговорността за използването на техническата помощ, за да се проведат реформите в държавите членки, е всъщност на държавата членка. Това е отговорността на държавата членка техническата помощ се предоставя, но ние не се намесваме в субсидиарността на държавите членки, защото те са тези, които провеждат собствените си структурни реформи. И това е много важен елемент за нас, а именно предоставената от нас техническа помощ наистина да се използва – ние не бихме желали просто да получаваме доклади, които да слагаме в чекмеджетата и в нашите офиси. Не. Техническата помощ трябва на място наистина да се използва за да в помощ на държавите членки. Така че отговорността на всички реформи, на целият процес на реформи е на държавата членка. Предложението също така е разработило показатели и предвижда оценки. Когато ние предоставяме техническа помощ в определена област, ние съответно извършваме мониторинг, за да се гарантира, че тази техническа помощ действително е по предназначение и постига своите цели а именно това, което е договорено в самото начало, прави се оценка на това и след това на самите резултати. Дейностите, които ще се проведат, се измерват посредством а, а, количествени показатели. Т.е. предоставят се експерти, провеждат се обучения в държавите членки, включително и семинари. Тоест, това са конкретни дейности в рамките на конкретната техническа помощ. Предвидели сме също така количествени а, а, качествени а, а, показатели. Искам да подчертая в тази връзка следното. Не само, ние не само предоставяме помощ и това е всичко. Но ние сме заинтересовани от самата оценка. Това е важно за нас. И по този начин можем да гарантираме, че всички заинтересовани страни наистина са удовлетворени от получената техническа помощ. И бихме желали също така да наблюдаваме как техническата помощ се използва от държавите членки на място. Така че в оценката, т.е. самата оценка е изключително много важен елемент в а, целият този процес. Сега, конкретно по а, оценката. Все пак говорим за една нова програма. Ние говорим за междинна оценка по средата на период от 2019 година и в края на 4 годишния период предвиждаме една последваща оценка през 2021 година. Сега, актуалното състояние. Предложението беше одобрено на Корепер на 28 май. като предварително бяха направени различни финансови различни заседания с съответните работни групи на съвета, които обсъждаха предложението. Освен това, Външната служба също така на 3 март даде своето становище. Комитета на регионите също така даде своето становище. Извинете, економически и социалния комитет на 3 марта, на 8 април комитета на регионите. И в момента, разбира се, ние продължаваме работа с Европейския парламент. Водещата комисия тук е Комисията по регионални въпроси в парламента, като се включват и други комисии в тази работа, като разбира се предвиждаме през следните месеци работа с другите комисии на парламента. Искам да подчертая следното във връзка с това предложение. За нас е важно финансирането да започне да работи на 1 януари 2017 година. Това е нашата цел. За да гарантираме наистина прилагането на програмата за структурни реформи за 4 годишен период от едната година. Много важни са тези срокове за нас. Именно за да проведем тук последните технически дискусии по предложението и да спазим съответно срока. Така че в тази връзка аз съм днес тук и с удоволствие ще отговоря на всички ваши въпроси. Разбира се, колегите са тук, които ще ме подкрепят. Те са експерти. Имаме експерти, колеги по правните въпроси, колеги по бюджетните въпроси. Така че ние всички с удоволствие ще отговорим на всички ваши въпроси по предложението. Uh, uh, Благодаря. Ние започнахме още преди да дойдете, но започваме отново. Господин Готиерес, господин Пирински са се записали, но ще се върна и на докладчика, господин Шогор и госпожа Шойдрова. Ако искате да зададете въпроси вие, има възможност. И е, госпожа Харкин, разбира се. Удовлетворени ли сте или искате да повторите нещо? You Благодаря за изложението. Имам два въпроса. Първият. Предложението е сложно. Покрима, покрива и процеса на европейския семестър и макроекономическия и микроекономическия подход и ЕСИ. Така че е, как ще си поделите отговорностите в комисията по е, тези фондове? Как ще направите така, че местната администрация да бъде подпомогната, а не само да се подпомага правителството? Госпожо Харкин, вие не проявявате интерес. Може би накрая. Ще трябва да изляза за 5 минути, но може би ще се изкажа към края. Добре, господин Готиерес Пието. <clears throat> Pues, gracias, Presidenta, y muchas gracias a los expertos de, de la Comisión por su, por su intervención. Благодаря. Благодаря на комисията за изложението. Аз да ви кажа, имам доста съмнение тук. Защо? Имам предвид за съществуването на този фонд, т.е. по същество. Сега, говорим за техническа помощ. Не е лошо да има техническа помощ, но тя не става като че ли за много. Е, според мен трябва да се конкретизират много аспекти преди въобще да се говори за тази помощ и най-вече ние повдигнахме известни съмнения от технически характер, защото позимат се средства от техническа помощ. Казахте, предишния законодателен мандат приехме нов, нова многогодишна финансова рамка, промени всички фондове, дадахме удължения, говорихме за упростяване, какво ли не. Много регионални и местни органи на властта продължават обаче да нямат достъп до фондовете, независимо от всички наши действия и а, е, все повече многогодишната финансова рамка се цитира а, е, като някакво оправдание за фондовете или достъп или липсата на достъп до тях. Затова е нужна и политическа реформа. И според мен има сложни програми наистина, като социалния фонд, е, фондовете за развитие на селските райони, но като че ли това не е адекватната мярка. Трябва да се тръгне от сложността а, на всички тези промени, които въведахме при предишния законодателен мандат и е, трябва хората да се възползват от тях, след като съответно освоят е, всичко това, което променихме. Фондовете се промениха, всички се промениха. Така че чисто от техническа гледна точка, както казах, не виждам как трябва да се вземат средства от социалния фонд, от структурните фондове, за да се дава политическа подкрепа, защото тук ще подкрепяте политически реформи в рамките на семестъра. За това чисто политически също имам някои съмнения. Първото ми съмнение. Когато говорим за фондове за подкрепа на държавите при изпълнението на структурните реформи. В а, това предложение, в а, структурните реформи, процикличните реформи водят до по-голяма криза, а държавите вече имат криза пред себе си. Не бива да се подсилват тези проциклични елементи, защото това ще се отрази на гражданите. Този фонд за техническо подпомагане за нас, може би, трябва да подкрепя социално-економически тези държави. Сега не говоря да се отпуснат всичките тези милиони или не. Говоря за, за смисъла от него и политически, и социално трябва да гледаме на тези въпроси. Трябва да реформираме дори идеята за реформа, защото много граждани, особено в Южна Европа, там където имаше повече реформи, много граждани гледат на техническата помощ, която идва от Европейския съюз, винаги като на някакви реформи за урязване. Винаги нещо се маха, социалната държава изчезва, социалната политика изчезва. И сега тук имаме някакъв фонд за реформи, и за това трябва да видим гражданите как ще го разгледат. Гражданите според мен ще подходят с голямо съмнение. Понеже и аз имам такива съмнения, като чуя такова нещо. Структурните реформи или реформите, които трябва да се изпълняват от а, държавите членки, да, съгласен съм с вас. Трябва да бъдат социално отговорни реформи. Реформи, които да съпътстват економиката и които в крайна сметка се опитват да компенсират економическите и социални промени, които настъпват, за да може да се запази социалната държава. Но а, гражданите като че ли не вярват. Е, казва ни го и Евростат. Не вярват, че реформите, които насърчава Европейския съюз, могат да бъдат е, наречени такива социално отговорни реформи, които запазват социалната държава. Е, за това политическа, техническа помощ, според мен, ще доведат е, само до недоверие у гражданите. Смятам, че е необходимо да се каже, че в европейския семестър, да, имаме подобряване на управлението на еврозоната и е нужно да има координация на структурните реформи, но това трябва да бъде с някаква цел. И много често европейският семестър е просто една консолидация. И какво правим? А, копираме и залепваме едно и също, независимо от това каква е държавата, как се работи там, какви са социалните модели. Ако тази техническа помощ отново ще доведе до това да взимаме едно нещо и да го пришиваме като кръпка, без да мислим а, какво се случва в съответна държава членка, ние няма да го подкрепим. Ако този фонд обаче иска да се адаптира към реалността в тази и онази държава, тогава сме съгласни. Нека да цитирам нещо. Последните години реформите държава по държава, там имаше определени реформи, да, но в комисията Барозо реформите бяха направени само за да се промени системата на труда и пенсионните системи. Направих се и за държави, в които нямаше нужда въобще реформа на пенсионната система, например северните държави, ако ги сравним с Испания и Португалия. Ами, производствените системи са различни, пенсионните системи са различни, реалността на труда е различна. Така че е, този фонд е, не може да хомологизира онова, което не може да бъде уеднаквено. Така че три неща исках да кажа, не знам дали станаха ясни. Взимане на фондове, от структурните и социални фондове, техническа помощ е, за енергетика и така нататък. За мен това е грешка. На второ място това да става без контрол и без ясно дефинирани технически цели. Това също според мен е грешка и не искам това да се превърне в нещо, което взимаме от едно място и присаждаме на друго, от една държава в друга, независимо какъв е контекста на съответната държава. Така че трябва много да внимаваме, за да не се увеличи евроскептицизма, защото има много такъв държавите членки днес. One... Благодаря. Още един въпрос. Искате ли да започнете преди... Добре. Финансирането. За да се стигне до финансиране, въпросът, който си задаваме от самото начало е при тези кризисни времена държавите членки нямат желание да увеличат финансирането. Няма как да се заделят нови средства. Въпросът, който си задаваме, като се питаме откъде да дойде финансирането, е да погледнем маржовете в съществуващото. Погледнахме различните бюджетни пера, за да видим къде се крият тези маржове. Съответно, перо по перо. Направи се анализ. Последните години на използването на средства по отделните пера – сравнение с горните пределни стойности. Взе се предвид увеличението на финансирането, факта, е, че то е увеличено, за да се вземат предвид допълнителните изисквания. Резултатът на тази оценка бе, че имайки предвид предишното освояване на средствата, Имайки предвид все по-големите нужди в тези сфери, наистина има марш по едно Б. Може да се заделят средства оттам за тази цел. Направи се анализ с, за бившите тенденции и очакваното увеличение в настоящия програмен период, както и по-високите потребности. Тази сума се прецени, че може да бъде взета, без това да окаже въздействие върху потребностите в тази сфера. И двата фонда. Анализът е много сериозен, който направихме. Друго, което искам да подчертая – целенасочено се подхожда и фондовете отиват в определени сфери. Сега обаче се включват и други сфери при използването на техническата помощ. Като погледнем покритите сфери по тези фондове, това зависи от сферите, които могат да бъдат покрити. Сферите, за които говорим, по техническата помощ са сфери, като финансовия сектор. In... Трябва да се вземе предвид факта, че трябва да се използва техническа помощ. Фондове могат да отидат за техническа помощ по въпроси, свързани с миграцията, която е един наболял проблем днес. Има дублиране между това, за което са щели да се, бъдат, да се ползват и за това, за което ще се бъд, ползват фондовете. Няма стълкновения. Местните ползи Вярно е, че поради естеството на работата си искаме да работим с един орган в държавата членка. Обикновено това е централизиран орган. Що се отнася до подаването на заявления за техническа помощ. Заявленията за такава помощ обаче могат да включват всички райони в страната. Например, могат да включват местни въпроси, регионални въпроси. Нека ви дам един пример. Една от основните сфери за техническа помощ в миналото беше е, публичната администрация и подобряване на резултатността от нейната работа. Това бе важна част от техническата помощ, която се предоставяше в миналото. Става дума не само за централизи... извинете, е, публичната администрация, свързана с правителствени органи, но и тази на местно ниво. Техническа помощ може да се предостави навсякъде, за всякакви реформи в страната на всякакво ниво – централно, или местно, или регионално. Смятаме, че независимо от това, че контактуваме с централизиран орган, това няма да има своите въздействия или своето въздействие върху това, къде ще се проведе техническата помощ в последствие. Имаме координация на централно ниво. Обработваме заявката за помощ, работим с конкретен орган, който отговаря за точно тази техническа помощ. Така отговорих на въпроса за местната полза. По същество сега. този контекст работим последния начин. Имаме разделение на труда при работата си. We, uh, take the agreed... Вземаме за даденост съответните реформи в държавите членки. Те не са част от нашите компетенции. Има приоритети на държавите членки, те са зададени от самите тях. Те са се съгласили да има структурни реформи и тогава, ако държавата членка, която вече е одобрила структурните си реформи, иска да бъде подпомогната от нас за същите тези реформи, то тогава това е нейно суверенно решение. Ако не иска да й помагаме, не подават заявление. Така че политически дебат при нас няма. Ние работим на техническо ниво. Само по техническата помощ. Сега за естеството на техническата помощ. По никакъв начин не налагаме един кълъп на всички. Нямаме панацея за всички решения. Това, което работи при едни, може би не работи при други. По никакъв начин не работим така. Когато получим заявление за техническа помощ. Първият ни реакция е да седнем заедно с съответната държава членка, за да видим какво точно иска да постигне тази членка. Може да имат идея вече за това как да изглежда реформата, може да нямат идея. Държавата членка е тази, която избира как да подходи. Нищо не и се налага по отношение на това как да изглежда реформата. След това, формата на техническата помощ, която се предоставя – това също е по избор на държавата членка. Един конкретен пример. Една държава членка подаде заявка за редакция, преразглеждане на системата за социални осигуровки и да се въведе схема за гарантирани минимални доходи. Това е социална схема, която гарантира, че минимален доход се гарантира на всички в страната. Нашата идея беше първо да видим какви са параметрите, които се искат за тази система. Ние няма да ви кажем какви са параметрите, вие определете какъв да е този минимален доход. След това, това, което правим, е следното. Разглеждаме какви са различните доставчици, които могат да помогнат на държавата членка. Не казваме трябва да изберете този или онзи. Напротив, даваме на държавата членка избор на доставчик, който да извърши структурната реформа. Така че това е в ръцете на държавата членка. Не налагаме един кълъп – И когато говорим за челен опит, челният опит за една държава може да не е такъв за друга. Това, което работи в една държава членка, може да не работи в друга. Ако видим какво се случва в действителност, може да се каже, едни го направиха така, но това не е модел, който ще може да се използва в при вашите обстоятелства, така че вие преценявате какви да са параметрите по изпълнението на тази реформа. Не се настоява от наша страна да се наложи някакъв модел. Държавата членка по свое осмотрение може да избере съответен модел. Не знам дали ви отговорих. Ще дам думата на господин Пирински за последен въпрос. Аз имам много повече от въпрос, госпожо председател. Трябва да кажа, че цялото предложение за регламент е много провокативно и изисква много по-голямо внимание от нашата комисия. Много повече, като се има предвид присъствието или изходът или излизането на депутати от залата, т.е. няма достатъчно хора, за да го обсъдим сега, както и различните въпроси и проблеми, до които води това предложение. Подробните обяснения, които се дадаха от колегата и в представянето й, и в отговорите й, добавят още много допълнителни въпроси. Ще започна с следното. И по думите на комисията, използването на тези средства се извежда от един контекст и се въвежда в друг. Средствата за които става дума, са за сближаване, економическо, социално и териториални. Поне това е главата в договора. Правното основание на това предложение е член 175, параграф 3. И това е много интересно тълкование на този член. Инструментите в тази глава би трябвало да насърчават цялостното хармонично развитие на Европейския съюз, да укрепят економическото, териториално сближаване, да намалят а, разнобоя в развитието на различните региони, отбележете региони и изоставането на най-необлагодетелствените региони. Така че в този контекст, трети параграф на 175 се предвиждат конкретни действия, които да бъдат отвъд фондовете, извън фондовете, които са предвидени в тази глава. И без това да бъде в ущърп на мерките, които се решават в рамките на други политики. Тези действия могат да бъдат прияти от парламента и съвета, т.е. допълнителни действия към действията, предвидени по фондовете, но винаги в контекста на сближаването, а не извън него. Начина по който комисията е прочела този член е, че не само ще търсим допълнителни действия извън фондовете, а и ще взимаме средства от фондовете и ще ги поставяме в друг контекст, този на европейския семестър. Според мен това е много креативно и неразбираемо и нелогично като представяне на така наречената програма. И по-конкретно, вдъхновението за тази програма идва от Кипър и Гърция и опита там. Отново, това е много странен източник на вдъхновение, защото тези програми, които тези държави все още изпълняват в случая на Гърция, са резултат на изключителни обстоятелства и изключителни трудности. И структурните реформи, които им бяха продиктувани отвън, бяха продукт на работата на добре известните тройки и, меко казано, са непопулярни. Не само сред народите в тези две държави, но и с цяла Европа, чисто и просто, защото се разглеждат като програми, които не помагат за разрешаване на големите социални проблеми, пред които са изправени хората в Европа. И водещи економическата политика в погрешна посока. Вчера, госпожо председател, имаше дискусия в Комисията по регионално развитие на парламента за едно съобщение на Европейската комисия за приноса на структурните фондове към разкриване на работни места и растеж в изпълнение на 16 ти член и Комисията в своето съобщение казва, че кохезията, сближаването след кризата от, до 2009 са спрели и че все повече се увеличава е, пропаста между развитите и не така развитите. Така че идеята е да се върнем към сближаването. И ако говорим за техническото подпомагане, предвидено в отделните фондове, мисля, че ставаше дума за техническо подпомагане, за насърчаване на сближаването, а не за други цели, които комисията би искала да си преследва. Няма да коментирам европейския семистър, е, препоръките по държави и нуждата от техническа помощ за тях, но да се смесват двете е напълно неприемливо. Много е любопитно, че вие пипате фондове, особено фонда за най-необлагодетелствените, изключително социалния фонд. Бяхме посетени от заместник-председателя Домбровски си комисар Тайсен и те ни казаха, че средствата в тези фондове е, не достигат, че няма е нито цент, който да може да бъде спестен и ни обясниха, че държавите членки не желаят да се увеличават пределните стойности от тук на сетне. Но липсата на тяхното желание е една от причините, поради които сме изправени пред екзистенциална криза в Съюза. И се питам дали разбирате, че вашето предложение всъщност до известна степен дава допълнителни аргументи за Брексит. Не само в Обединеното кралство, а и по-общо желание на други да излязат от Съюза и изобщо ползата от Европейския съюз. Аз имам много технически въпроси, които са свързани а, с а, инструмента за свързване на Европа, идеята, че ще излиза въобще имате пари от там. Парите там идват от 15-те кохезионни държави плюс 2. Сега, като че ли средствата, които те са вложили в този механизъм, ще бъдат дадени на 28 държави членки. Питам се дали сте забелязали, че парламентът многократно съвсем ясно изрази желанието си да възрази и възрази на това, което правите, към, а, на инструмента свързане на Европа и оттам се взимаха пари да отидат в ЕФСИ и имаше много а, становища парите да се върнат. И сега какво правите? Искате да вземете още пари оттам. Затова човек се пита, обръщате ли внимание на това, което предлага Европейския парламент? Госпожо председател, бих предложил да проведем друг дебат по този въпрос. Секретарията трябва да покани депутатите да излязат с писмени въпроси и да проведем още едно разискване с представители на комисията, на каквото ниво сметнат, че трябва да участват, след като сме получили писмените им отговори. Благодаря. Yes, well, uh, like good... Звучи като добро предложение това, господин Пирински. Ще го обсъдим на следващото заседание на координаторите. Като начало ще го обсъдим наистина на следващото заседание на координаторите, защото имаме още едно такова преди е, лятната вакансия, тъй като е хубаво да имаме пълноправно участие а не сме имали времето и енергията да вникнем в този въпрос до сега, преди лятото. И както виждате, госпожо, реакциите са силни и трябва комуникацията ни трябва да се осъществи с политически отговорните а, нива на комисията. Мисля, че не получихте въпроси от господин Пирински, но можете все пак да откликните на неговата позиция. Бих искала да поясня няколко момента, както експертите искат да пояснят няколко а, момента, за да избегнем каквито и да било недоразумения. Юридическите въпроси. Общата цел на предложението за програмата за подкрепа на реформите е, разбира се, свързано с цялостната цел на въпросните програми. Подкрепите за държавите членки администрацията, разбира се, не включва само централната администрация. Всичко това е в отговор на предизвикателствата, пред които се представи, изправени държавите членки. И това, което ще се постигне, ще бъде с помощ за ефективното и ефикасно използване на фондовете на Европейския а, съюз. За какви а, фондове говорим? Структурните фондове, социалния фонд, но и фондове, които не са структурни, но все пак са фондове, средства, които функционират по същия начин, като структурните, като миграционните и е, фондовете за най-уязвимите, за бедните, т.е. ние не взимаме средства от тези фондове. Просто като а, цел на програмата предлагаме да подпомогнем държавите членки да ги използват по-ефективно. Много е важно това уравнение, защото по този начин допринасяме чрез целта на програмата към изпълняване на член 174 и целта от Лисабонския договор. Така че като правно основание нашето предложение, при положение, че ние искаме да допринесем за целите на а, политиката по сближаване, така както са определени в а, член 174, трябва да видим как може да оперираме извън структурните фондове, тъй като те са обект на член 177 според Лисабонския договор, за да може да допринесем също и към същата цел в тази част на договора от а, Лисабон, а, 175 член, а, параграф 5, който вие цитирахте. Уважаеми господин Пирински. И това е ролята на държавите членки в економическата политика. И този член изисква от държавите членки да извършват економическа политика, да координират тази политика, за да постигнат, да допринесат за постигането на целите на сближаването. И според комисията, Съюза може да извършва дейности извън фондовете, за да постигне тази цел. И за това комисията използва тази процедура а, за е, постигане целите по член 174. Точно това правим с това предложение. Разбира се, това е свързано с а, полето на политиката за сближаване и това, което искаме да постигнем с програмата се припокрива и с областта на действие на политиката по сближаване. 197 член също може да се използва и а, а, идеята е да дублираме това в нашето предложение, както беше казано и от госпожа Макарти, е, че а, тук с цел да на държавите членки, правим стъпка отвъд чисто сближ... политиката по сближаване, за да могат държавите членки да получат помощ и в области, които не се покриват от правилата за допустимост, от регламентите за структурните и кохезионен фонд. Затова и член 197, който е свързан с административното сътрудничество за осъществяване прилагане на акцизното право като цяло, можем да предоставим помощ на държавите членки и в области, които не са конкретно покрити от политиката за сближаване на нейните цели, например миграцията. Миграцията не е част от политиката по сближаване, но ние искаме да предоставим помощ на държавите членки, особено сега, когато има невероятно голяма а, нужда за административния капацитет, свързан с миграцията и през тази програма. Нямаше как да го направим, ако се бяхме ограничили само в правното основание на член 175, параграф 3 и 174 като програмен елемент. Трябва също така да направим стъпка отвъд. Затова имаме и двойно правно, правно основание и аз самия смятам, че това е много добър отговор на необходимостта да покрием различните сектори, от които може да проистече, да проистекат нужди на държавите членки. И аз искам да поясня няколко момента. На първо място, новата програма очертава нова правна рамка напълно нова за структурните фондове и се пояснява връзката с економическото управление, защото, както се казва в текста, без а, стабилни економически политики зад структурните фондове няма как да имаме ефикасна и ефективна употреба на тези фондове и съответно да постигнем целите на тези фондове. Така че там е връзката и връзката също така е в а, договора, 175 ти член, на първи параграф, както каза колегата, там се казва, че държавите членки трябва да извършват економическата си политика, така че тя да допринася за политиката по сближаване. И комисията трябва да помогне държавите членки в тази посока. На второ място, никакви пари не взимаме от националните а, а, заделени. А, е, дори не взимаме и от а, частта за техническа помощ. Само а, е, от комисията техническа помощ и много малки суми, които из, идват от а, е, техническата помощ, която комисията използва, за да помогне на държавите членки да подготвят националните програми и а, осъществяването им, оценката и всичко останало. Така че парите, които взимаме за толкова малко, че не се отразяват изобщо негативно на осъществяването и спазването на целите на структурните фондове. И без економически, стабилни економически политики няма как да постигнете конкурентоспособност, а, стабилен пазар на труда, не може да го постигнете и съответно да намалите разликата между държавите членки и съответно да имате успешно осъществяване на структурните фондове. Също така искам да кажа нещо, което доказва целесъобразността на това предложение. Държавите членки самите те ни дават пари от техническата помощ, за да може ние да сключваме договори на, от тяхно име, за да го правим по-ефективно, за да няма политическа намеса в държавите членки и така да има по-голяма ефективност. Собствени средства, което доказва колко е. Ам, целесообразно комисията да върши тази работа и за това комисията от своя страна, от собствената си техническа помощ, от собствените си средства, иска да помогне на държавите членки. Искам да а, напомня, че наистина при Гърция и а, Кипър имаше наистина а, необичайни обстоятелства и ние това искаме да предотвратим, да не попаднат другите държави в такива а, обстоятелства, да им помогнем предварително. И мисля, че това трябва да бъде отчетено, за да се помисли добре по въпроса. Thank you and welcome to the, uh... Благодаря и а, добре дошли на групата, която ни посещава от Магдебург. Добре дошли в комисията по заетост, но идвате много късно. Обикновено тази зала е пълна с а, членове на комисията ни, а сега всъщност а, а, сме в последните минути на нашето заседание, но се надявам, че можете да усетите, да доловите атмосферата въпреки всичко. Давам думата съвсем а, накратко думата на господин Согор, за да ни каже как да действаме от тук нататък. Благодаря. Аз искам да направя кратката бележка, че да, разбира се, това е първото ни заседание по темата. Ще имаме заседание с докладчиците по сян, в сянка и ще обсъдим загрижеността споделена до тук. Чудесно, казва председателката. Тогава поставям край на днешното заседание, като казвам, че вие ще го обсъдите като докладчик с докладчиците в сянка на общото ви заседание и можем а, евентуално по-нататък да организираме обсъждане сред координаторите, защото е ясно, че има практика по която имаме коментари, по която искаме да се намесим, да повлияем. За това ще се свържем отново с вас. Благодаря ви, че а, зададохте а, въпроси на уважаемите чинове и също а, благодарим на комисията, че се опита да отговори. Ние сме ангажирана комисия, но ще се свържем отново с вас. Благодаря ви много. Благодаря на всички. ще се разгледа това заседание на 31 август или на 1 септември. Крайния срок е правилните дати ли цитирам? No. Гласуването ще е по-късно, но uh, правилна е датата, която казах за uh, измененията. Края на август, началото на септември. Така че ще имаме време, повече обсъждане, повече дебати и трудни въпроси. И евентуално за по-сериозно съдържание. Ще видим. Благодаря на всички за приноса по време на днешното заседание. Следващото ни заседание ще бъде на 21 юни. Така че ще имаме възможност, ако имаме допълнителни бележки, да ги добавим преди лятото. Благодаря на всички. Благодаря и на посетителите от Магдебург. Обикновено е пълна залата с много хора, представляващи различни политически партии и всички 28 държави членки. Така че ще трябва да си го представите вие. Мога да кажа, че комисията по заетостта, която се занимава с а, безработицата, с заетостта, с правата на синдикатите и социалния дневен ред, ние сме най-сериозната комисия в този парламент. Надявам се, че ще видите колеги, с които да обсъдите някои от въпросите и на които да зададете въпроси, макар да поставим край на днешното заседание сега. Благодаря ви.